Госпожо председател, благодаря ви, уважаеми депутати. Благодаря, госпожа Герингер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм основният докладчик по това досие и много се радвам, че в крайна сметка написахме доклад, който да е обективен, целенасочен. Мисля, че той отразява добре начина по който сме работили и целите за бъдещето. Целта е всъщност, основната цел е да подобрим своята работа. Ако някои колеги реагират с критики на част от текста на доклада, това според мен е нещо добро. Това изпраща сигнал, че има още какво да се свърши. Много сме направили. Да се надяваме, че ще направим още повече и ще работим още по-ефикасно от полза за гражданите. Благодаря на комисаря за много подробното експозе. Мисля, че ние работим заедно доклад да в крайна сметка се появи като плод на усилията на много хора. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Техните коментари бяха изключително ценни. Колегите Албио, Бесера, Бекер, Еви, Мариас, Реда. Искам да се възползвам от възможността и да благодаря на всички координатори, съветници, служители на секретарията, които допринесоха за този доклад, включително колегите Кабесон, Байер и моя личен асистент госпожа Козберска. Въпреки, че имахме различия в началото, сега имаме доклад, който може да се ползва с доверие и имаме много важни препоръки за бъдещето. Благодаря. И сега почивка от две минути и половина до започване отново на работата.